аз бих му цитирала мяра според мяра и това всъщност ще бъде и края и началото. Благодаря. Дебата приключи по тази точка. Утре ще гласуваме в 11.30. И сега продължаваме с следващия доклад на господин Уски. Ниво на шума от моторни превозни средства и искам да дам думата сега на господин Уски. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Този доклад цели увеличаване на защитата на здравето на обществеността от отрицателното въздействие на шума. Отрицателното въздействие на шума е научно доказано. Защита на здравето на гражданите е задължителна. Предложението на комисията се съсредоточава само върху шума, който идва от двигателите на МПС, което не е много добре, защото аз от самото начало гледам по-широко на нещата. Мисля, че това законодателство трябва да се занимава и с качеството на гумите, а, контрол на трафика, както и пътната настилка. Работих по този въпрос и три елемента излязаха на преден план. Етикетирането, задължителното оказване на нивото на шума, системи, които ще измерват шума от електрическите автомобили и увеличаване сигурността за пешеходците. Имаме различни категории МПС. Първите два елемента вече са разрешени. Политическите групи постигнаха съгласие. Анекс 3 обаче ни раздели Становището на Юдит Меркес от социалистите и демократите бе прието. Не съм удовлетворен. Трябва да спомена негативната кампания, свързана с дебата в комисията и която лично ме засяга. Една холандска организация я поде и за съжаление бе подкрепена от колеги. Те се опитват да създават впечатлението, че аз съм човек, който защитава автомобилната индустрия, нещо като лобист, който получава пари. Хората, които се крият заради този опит за дискредитация, създадаха дори фалшив вебсайт, който трябва да докаже моята връзка с един автомобилен производител. Макар че компромисът, който предлагам, отхвърля тези лъжи, медийната кампания вече започна и живее свой собствен живот. Тя забави дискусията на доклада а, с няколко седмици. Искам да благодаря на председателя на Енви, господин Матеас Гроте, който съвсем ясно излезе със становище, което обори а, всички а, твърдения, че съм пристрастен. Съдържанието на Анекс 3, което аз предлагам, истински компромис, който намалява а, нивото на шум на МПС и в същото време дава възможност на, на автомобилната промишленост да се справи с а, тази технически сложна задача. Не бива да забравяме, че гласуваме не само за въздействието на шума върху човешкото здраве, но и за въздействието на нашите а, действия върху 15 милиона работни места в Европа, които са пряко и непряко свързани с а, автомобилната индустрия. Ако искаме едно жизнено предложение, трябва да гласуваме за изменение 61. Благодаря. Увод до тето дискузе. А nyní предавам слово пану комисаři, пану Таяни. Почвам дебата и давам думата на комисаря Таяни. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати, преди всичко искам да благодаря на докладчика господин Уски, както и докладчите в Сянка, Комисията по околна среда, за работата, която са извършили. Истинското предизвикателство на това предложение е това да намерим необходимия баланс между три оси. Околната среда, разходите и времето за индустрията и конкурентоспособността в международен план. Разбирам, че тези различни въпроси а, доведоха до много сложни дебати в Комисията на Европейския парламент. Що се отнася до основните характеристики на теста, текста, извинете, искам а, да подчертая няколко момента. Предложението има три основни цели, както казвах. Първо, искаме да гарантираме единен пазар, който е напълно функциониращ. На второ място говорим за високо ниво за опазване на околната среда за нашите граждани и на трето място по-голяма конкурентоспособност на економическите оператори. Не можем да пренебрегнем нито една от тези взаимосвързани извинете, цели, особено в времена на економически трудности в Европейския съюз. Не бива да забравяме също така и контекста на предложението. На 20% от населението на Европейския съюз е изложено на нива на шум, които са неприемливи по мнение на експертите. В един доклад от 2008 година на СЗО се казва, че излагането на шум води до стрес, води до сърдечни заболявания и така нататък. За да се борим срещу уличния шум, трябва да работим заедно, да работим по пътищата, по улиците, по жилищата, трафика, информацията за водачите на МПС и самите МПС да има норми за тези МПС, означава да се стигне до корените на проблема. Имаме европейски е, документ от 60-те години а, е, за нивото на шум. Вече 40 години са минали от тогава. Лимитите на нивото на шум след това бяха изменени за последен път през 1995 година. След това обаче бе констатирано, че независимо от това, че има лимитни граници, не е намалял е, шума така, както ни се е искало. Градската среда, разбира се, е много различна от селската среда, що се отнася до шум. Затова Европейската комисия излезе с предложение да се приеме нов е, метод за пробиране, който да бъде по-представителен. Това е един международно признат метод, който е разработен от работна група на ООН за нивото на шум на МПС, където участват експерти от комисията и от държавите членки. Този метод е ковалидиран 3 години по време на а, тестове за а, хомологизиране на а, коли. Идеята е на две нива да се намали шума. Първо две години производство а, ще се адаптират а, новите нива към новия метод за тяхното тестване. Втората фаза е по-сложна. Там ще има нужда от големи промени в МПС. 5-7 години ще бъде от 5 до 7 години ще бъде периода за прилагане на тази мярка. Нивото е с от 4 децибела за леките автомобили и 3 за тежките. 25% от а, хората всъщност а, а, страдат от такова високо ниво на шум и по а, оценката на въздействието а, 20% ще бъ... извинете, 20 пъти ще бъде по-голяма ползата от цените, които ще трябва да плати индустрията. Благодаря. Благодаря на и сега за минути и половина госпожа Вереер. Господин председател, в този късен час аз е, говоря от името на колегата Аня Вайсгербер, която е докладчик по тази тема в Комисията за защита на потребителите. Регламентът е, за е, нивото на шума от моторни превозни средства трябва да допринесе за намаляване на шумовото натоварване. Става дума обаче и за безопасността на електроавтомобилите и яснота за потребителите, които желаят да закупят такива поради безшумните автомобили някои е, пешеходци могат да попаднат в опасна ситуация. Мисля основно за незрящите хора, за децата и други засегнати групи. Комисията за защита на потребителите представи е, правила, в които ясно се описват е, шумовите нива. Производителите трябва да е, създават е, такива системи, които ясно да е, показват какво е нивото на шут. И всъщност намерението е шумът да се разпознава ясно като сигнал, предупредителен сигнал. Затова ние се радваме, че това предложение за въвеждането на а, ниво на шум, което да помага на потребителите да се информират по-добре, е прието. Благодаря ви. Благодаря за три минути. Господин Парньо има думата господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Като докладчик за Комисията по транспорт и туризм искам да поздравя предложенията, предложени, направени от Комисията за намаляване на шума на моторните превозни средства, 2% от сърдечните кризи, от инфарктите се дължат на шум над 60 децибела. И следователно всяка година има 70 мил... хиляди инфаркта, които се дължат на повишен шум. Нивото на шума на моторните средства се регламентира от 1997 година. Предложението на комисията настоява за един интегриран подход за задължаване на минимален шум на хибридните МПС-та. В моя доклад аз искам да защитя реалистичните и реализируемите цели цели. Комисията по транспорта предлага да се използва да се приложат нови а, гранични стойности, а, за да се намалят а, с 4 децибела през следващите а, 4 седмици след, 4 години след това още по 2 е, децибела, защото това е един компромис заедно с групата на е НП, които гласуваха тези компромисни изменения, които бяха поети от колегите, заедно с едно изменение, предложено от групата ГОЕ и АЛДЕ. В период на криза ми се струва изключително важно да се даде възможност на конструкторите достатъчно време, за да се приспособят към новите екологични изследвания. Необходимо е да се намали вредното въздействие на шума на МПС-тата, но това трябва да се направи прагматично, за да не се наруши а, равновесието в економическата сфера. И аз мисля, че е, е едно добро решение, като компромисно решение да бъдем по-гъвкави. Този проект регламент би трябвало да помогне на комисията да извърши необходимите развойни дейности, за да се постигнат тези амбициозни цели. И би трябвало също така да се споделят разходите за научните изследвания. така, господин председател, господин комисар и уважаеми колеги, аз искам да предложа това от името на Комисията по транспорта. Благодаря. Господин Татарел има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, това, че този нормативен пакет трябва да бъде одобрен, е нещо несъмнено. Всички сме съгласни с целите, които трябва да се постигнат. Но начинът е, всъщност не, имаме различни становища по това как трябва да стане това. СЗО, е както се каза преди малко, ни предупреждава от доста време, че трябва да се намесим а, в тази сфера, защото шума, особено в големите градове, вреди на здравето на гражданите. Следователно, трябва да опазим граждането, извинете, здравето на гражданите, да подобрим качеството на живот и да намалим децибелите, които предизвикват стрес и заболявания. Не бива обаче в същото време да убиваме индустрията а, в Европа. Най-вече в този момент, когато автомобилната индустрия преминава през наистина голяма криза. Шимът, шумът се дължи на различни фактори. Той не идва само от автомобилите. Инфраструктурите в градовете също шумят. Не можем да хвърляме цялата отговорност върху автомобилите. Казвам всичко това най-вече на колегите от социалистите, от левицата, които се занимават с проблемите на заетостта. защото ако се срине този сектор, няма само да падне нивото на закупуване на автомобили, но и голям брой работни места ще бъде съкратен. Всъщност, същността на този ромативен документ е в техническите елементи. Е, обсъждахме го много в комисията, но става дума за 51 и 61 во изменение най-вече. Искам да ви припомня, че 51 мина само с един глас и е много нереалистично да се тръгне по този път. Нашия апел, апел е 51 да бъде гласувано против, а 61 да бъде подкрепено. За две минути госпожа Мерке сега. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Всеки глас е важен. Това е, ще бъде особено в сила утре. Шумовото натоварване в Европейския съюз е много голям здравословен проблем. около 50 000 случаи на сърдечен инфаркт се дължат на високите шумови нива. И особено хората с ниски доходи, които живеят в близост до а, магистралите, са изложени а, на подобни влияния. И а, винаги трябва да си задаваме въпроса как трябва да поставяме това в съотношение с загубата на работни места. Имам предвид как в момента бихме могли да решим проблема с шумовото натоварване, да се борим срещу симптомите чрез огромни шумозащитни стени, които се изграждат със средства от структурните фондове. Някои държави през последните години наистина влязоха в ожесточена конкуренция по отношение на шумозащитните стени, които изграждат но в крайна сметка автомобилите са тези, които причиняват шума. Аз мисля, че с по-низки разходи, например 60 евро на автомобил, 170 евро на тежкотоварен автомобил, това са разходите, които са необходими, за да постигнем нещо. Говорим за работни места, говорим за иновации в Европейския съюз. Трябва обаче да покажем, че имаме сериозно отношение към това. Имам предвид най-вече по отношение на заетостта. Господин комисар, вие сте изготвили е, изследване за оценка на въздействието. Това обаче няма да попречи на загубата на работни места. Точно обратното, вие трябва да създадете работни места. Е, аз мисля, че този регламент ще има иновативен е, ефект, ако е, създаде повече работни места и допринесе за опазване на здравето на европейските граждани. Господин Крамер за две минути. Благодаря, господин председател, е, господин комисар. От една година ние обсъждаме този регламент и причината за това, е, според мен, е, а това казаха и преждеговорившите, е, в лошото качество на този нормативен акт. Всъщност, комисията представи правен акт, който не отговаря на изискванията. Например, в приложение 3 там са посочени стари категории автомобили на база 80-те години и парламентът сега има за задача задача да поправи това предложение. Това е нещо, което граничи с невъзможното да се дефинират категории автомобили с граници за децибелите. Ние трябва да имаме експерти за това. Физици, които се занимават с акустична физика и е, други подобни експерти. И е, дебата, който се проведе в парламента, не винаги беше белязан от логика. Просто е, е безсмислено да се изискват е, такива шумове нива от автомобили, които да отговарят на тези на евро, е, електроавтомобилите. От друга страна да поставяме изисквания към електроавтомобилите. Според мен може да се каже, че понякога голямата тишина не се струва. 66 децибела с автомобил с такто двигател или друга стойност за електроавтомобил. Аз мисля, че тази тази разлика трябва да се прави в дебата. За спортните автомобили, е, дали е необходимо да се предвиди изключение? Това е чисто идеологичен е, момент. Един процент представляват тези автомобили от общия брой автомобили и това е, няма да окаже влияние на шума, ако те изчезнат. Аз мисля, че не върху тях трябва да се концентрираме. За съжаление, не можахме да постигнем компромис по е, решаващата част на този регламент, обаче се надявам утре да успеем да постигнем е, отговорно решение. Имам предвид изменение 62, защото всъщност, е, когато имаме ясен вод с голямо мнозинство, тогава ние бихме могли да водим и добри преговори с съвета. Благодаря. За а, минута и половина госпожа Хаси. Всъщност, извинете за две минути и половина. Колегата. Уважаеми колеги, днес в една, един от най-големите вестници в Финландия имаше един репортаж, който се казва, че 85% от финландците страдат от превишени нива. В Европа всеки втори човек страда от е, уличния шум. Броя на преждевременните смъртни случаи е 50 хиляди. 2500 е, 250 хиляди Инфаркта има също така безсъние, различни заболявания, включително диабет Намаляването на шума означава намаляване на шума при източника. Европейските граждани плащат много, например, за бариери срещу шума. Всяка трета, всеки трети автомобил и а, отговаря на а, граничните стойности. Зелените а, обаче не биха могли и да приемат подобни стойности, е, намаляването на стойностите, предложено от десницата, не е приемливо. Аз следователно апелирам колегите да подкрепят компромиса от Комисията по околната среда. Това е изменение 51. Искам да ви помоля да подкрепите Изменение също така 67 за намаляване на нивото на шума с 2 децибела за последните 4 за следващ, следващите 4 години. Аз не съм съгласен с НЕП, които биха искали да намалят разходите за държавния сектор. Искам да посоча, че намаляването на шума ще доведе до здравословни а, ефекти, които а, ще подобрят, а, ще намалят разходите за здравеопазването. Лобистите сред автомобилостроенето също така подкрепят нашите предложения ръководството на автомобилни предприятия могат да си позволят да живеят далече от шума, за разлика от работниците. Господин Батен. Идеята тук е да се намали шума от е, МПС. И подобно на всички законодателства от този тип, е, ще има повече бюрокрация и повече разходи. Докладът казва, че качеството на пътната настилка може да бъде решението на проблема. Може би, но колко ще струва да променим пътната настилка? Имайки предвид настоящите финанси на държавите членки, се питаме откъде ще дойдат тези средства, за да се извърши тази огромна задача. И това е регламент. Той ще има а, правен ефект във всяка държава членка, задължителен и то незабавен. Националните правителства няма да имат право да изберат дали искат да го прилагат или не. Няма да имат избор. Може би контрола на шумовото замърсяване е едно правомощие, което Дейвид Кемерън би искал да върне в британския парламент сред хилядите други, които са предадени отдавна към Европейския съюз. Междувременно трябва да продължава обаче да козирува на господарите си в Брюксел. Благодаря за две минути, госпожа Велс. Благодаря. Световната здравна организация, е, Обединените нации са изследвали въздействието на е, шумовите нива върху здравето на човека и всъщност се оказва, че шумовото натоварване е един от най-тежките фактори по отношение на човешкото здраве. Повече от 2 милиона души в Европейския съюз са изложени на шум, който надвишава 55 децибела. И то през нощта. Шумът причинява стрес, сърдечни заболявания, води също и до проблеми с децата в училище, с освояването на материала. Едно малко намаляване намаляване на шумовите нива може да постигне голям ефект, защото шумовите нива от 1992 година не са променени. Радвам се, точно за това, че комисията е намерила смелост да представи предложение ние трябва да запазим а, граничните стойности. Те са така концепирани, че някои от автомобилите ги а, удовлетворяват и към настоящия момент. А, но а, тези гранични стойности ще влязат в сила след 7 години, срок достатъчен за производителите да се адаптират към тези изисквания. Законодателният процес до сега показва, че новият регламент е изложен на масивното въздействие на лобистите. В доклада на Автомобилния съюз се посочват несериозни калкулации за съотношението разходи-ползва? Защо не са включени положителните аспекти за здравето? Защо Автомобилният съюз не включва инфлацията като фактор при изчисленията си, въпреки че ние говорим за период от десетилетия? Производителите искат да прехвърлят и в бъдеще разходите върху обществото. За това парламентът трябва ясно да каже, че причинителите трябва да поемат част от разходите. За една минута госпожа Зоза Вагнер. Извинете, господин Вагнер, подправя за ораторът. Благодаря, господин председател. Откакто дойдох в Европейския парламент, съм на кръстоносен поход срещу шума от превозните средства, защото това е един от замърсителите, който а, води до големи а, отрицателни ефекти сред населението. А, технически специалисти ми казват, че е възможно за автомобилостроителите да намалят шума на ауспуха. За съжаление, моите оплаквания все още не са отразени и въплатени в законодателство. Две минути, господин Зейбер. Уважаеми господин председател, мисля, че е безспорно, че шумът е проблем както от екологичен, така и от здравен характер. Има много изследвания, които е, всъщност е, показват, е, че европейските граждани са изложени на много шум, силни шумови емисии. За нас беше важно да се покаже, че обхващаме проблема в неговата цялост и разработваме цялостна стратегия, която е насочена не само към двигателите и нези техни компоненти, които намаляват шума, ние включваме аеродинамиката, пътната настивка, така че смятам, че не само двигателят е източник на шум, но и останалите посочени фактори. И когато говорим за този регламент, разбира се, трябва да имаме предвид, че всеки отделен автомобил следва да изпълнява тези е, норми, а не както при е, законодателството във връзка с со 2 да имаме една по-обща уредба. Така че ние трябва всичко това да го имаме предвид, когато приемаме тези разпоредби във връзка с шумовите нива. Е, че по този начин ще се ускъпят и автомобилите, те ще станат и по-тежки. Тук не е необходимо необходим специфична гледна точка. Това, което беше чуто от предложението на комисията, се съдържа в приложение 3, а то съставляваше основния проблем и за това законодателния процес продължи толкова дълго поради корекциите, които трябваше да се внесат. На базата на ООН, на техните препоръки, ние се опитахме да разработим това съобщение и да използваме реалистични стойности. Аз мисля, че е безспорно, че тук са необходими специални устройства за електроавтомобилите, за да могат да издават предупредителен шум за лицата, които са особено изложени на това. Господин Гроте. Господин председател, имаме предложение на комисията, не от комисаря по околна среда и по здравопазване, а от комисаря по индустрията. И когато слушам изказващите се, имам чувството, че се говори за залез на автомобилната промишленост. Това не е така. Ние трябва да създадем компромис. Ядосвам се обаче, че това трябва да стане на първо четене, а времето за работа по този регламент не е свързано с нашата бавност. Имаше трудности при изготвянето на доклада и той ги спомена. Е, докладчикът спомена тези трудности. Трябваше да изясним обстоятелствата, трябваше да изясним различните фактори на влияние и поради това беше необходимо повече време. Е, всеки човек има е, свое безценно здраве и ние трябва да се съобразяваме с него. Трябва да пресушим всички източници на вредни фактори, но за това трябва да се погрижат и общините, и градовете е, в държавите членки. Ние трябва да се занимаем само с това, което е в нашите правомощия. И по тази причина мисля, че в Комисията по околна среда успяхме да направим добър избор и ние сме всъщност в началото на преговорите, уважаеми колеги. Е, често се казва, че много от нещата приключваме на първо четене. Да, е, ние 60-70% сме приключили, но трябва от гледна точка на демокрацията да се зададем въпроса дали за такива неща, които имат е, голямо въздействие върху човешкото здраве и върху индустрията, не трябва да отделим повече време. Тоест, на второ четене да стане възможно повече хора да участват в този дебат също извън парламента и да може да се състави едно мнение. Това не беше така при първо четене, много бързо преминато, и това е и моята критика. Аз призовавам всички да не е, се позовават само на предложението на комисията, а да го разглеждат като една минимална червена линия. А сега за една минута господин Мандърс. Благодаря, господин председател, господин комисар. Транспортът, автомобилите, трафика, всички те доведаха до просперитет, доведаха до нови работни места. Те водят обаче и до замърсяване и за това говорим днес, за замърсяване. Замърсяването трябва да бъде намалено, но това ще стане само ако работим заедно с промишлеността. Трябва да го направим заедно с тях. Едно правителство не може да поеме всички разходи. С парите на данакоплаците е, изграждаме бариери за шум и така нататък, но промишлеността трябва да изиграе своята роля. Този сектор трябва да отговори на изискванията. Компромисът, който бе постигнат в Комисията по околна среда на парламента е отличен път напред. Надявам се, същият метод за пробиране ще се използва в цяла Европа и с господин Крамер сме направили едно изменение точно в този дух. Искаме да направим също така, че да има по-голяма конкурентоспособност и за това европейската автомобилна промишленост да има конкурентно предимство. Надяваме се това да стане. Благодаря. Две минути, господин Айкхаут.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 Това е доста стандартен дебат. Ние имаме тема а, намаляването на нивото на шума, но какво трябва да направим, а, за да постигнем това? Европа трябва да се намеси, а, трябва да се създаде равнопоставеност и не може да направим сега, казва се, защото има криза. И след това се казва, да, ма трябва да бъдем внимателни внимателни, трябва да не бързаме, трябва да отчетем колко пари от дънакоплаците ще се изразходват за бариери срещу шума, какво ще направи промишлеността. Иновациите са изключително важни, но ние не говорим за това, ние говорим за предложение на комисията, което е изключително амбициозно, както чуваме. Така, може, може би е наистина така, обаче това няма да доведе до а, провал на автомобилната промишленост. Тогава откъде идва този песимизъм? Това е пълна глупост и абсурдно. Това е едно предложение, което е а, напълно изпълнимо. Това ще доведе до по-добро здравословно състояние на потребителите, а и производителите могат също така да се възползват от това. Това е а, нещо, от което всички печелят. Изменение 61 разводнява всичко. Ние трябва да се придържаме към онова, което беше казано от Комисията по околна среда. Предложението е много конкурентоспособно, но хората, които смятат, че автомобилостроението ще изчезне, просто не вярват. Госпожа Гросте, две минути. Много ви благодаря, господин председател. Очевидно е, че тук намерихме равновесие между ценностите в защита на здравето на гражданите от една страна и от друга страна конкурентоспособността на автомобилния сектор. Има един проблем, това е анекс 3 с прага, предложен от госпожа Меркис, който не отговаря на техническата логика и на научната логика. Когато говорим за тихи двигатели, трябва да се отчете реалността. А, също така да се отчете а, а, неравността на пътищата. Тук не става дума за в автомобилните конструктори, а трябва да говорим също така да се постигне поетапен напредък в тази сфера, но не бива да ги удушаваме с а, задължението да спазват някакви прагове. А, също така, когато говорим за гумите, не се използват опити с нови гуми. А, също така, а, трябва да се отчитат изискванията за гумите. А, трябва да се обърне внимание на изменение 68, 71 аз мисля, че е изключително важно в тази сфера да отговорим на нашата мисия, а именно да намерим справедливото равновесие между напредък по отношение на здравето на гражданите и напредък по отношение на конкурентоспособността. Сега господин Пирило за една минута. Благодаря, Ами- Благодаря, господин председателя. Повишаването на разходите, е, както и въздействието върху човешкото здраве, не са дребни елементи е, и не трябва да бъдат подценявани. Ние говорим за намаляването на нивото на шума от е, МПС, които се въвеждат с този, това предложение за регламент. Трябва да се вземат предвид исканията на автомобилния сектор, защото това ще бъде сложно. Това е стратегически сектор за, за работни места и беше много сериозно засегнат от кризата. Имаме параметри, които се въвеждат в анекс 3, които не са реалистични и технологически погледнато, както и чисто времево погледнато. Трябва да се избяга, да избягва от свръхрегулация в сектора. Аз съм за това да се въведат определените текстове, които бяха свързани с защитените категории, като слепите деца, които са в риск от е, МПС, от електрически тип, които не издават достатъчно шум, за да предупредят децата. Благодаря сега за една минута, госпожа Сависар härra juhataja head kolleegid mürataseme piiramine on tõepoolest äratanud suurt tähelepanu nii sõidu Предвид нивата на шума и вниманието, което те привличат сред производителите на тежки и леки автомобили, аз искам да кажа, че при тежките автомобили основният проблем е категоризацията. Комисията предвижда две категории, но това е достатъчно ли е? Но ние трябва да знаем какво, къде отиват тези си е, МПС-та и какво е, транспортира. Трябва да се координират транспортните компании в зависимост от е, капацитета на двигателя значи до 150 и над 150 до 250 а, трябва да се предприеме същия подход и за големи пътнически автобуси. Подобни важни въпроси са свързани с, с изпълнението на а, изпазването на нивата на шума. Производителите трябва да се пазят сроковете за въвеждане на ограниченията. Нашите усилия трябва да вървят ръка за ръка с ефективното функциониране на транспортния сектор и се надявам, че ще имаме балансиран подход. А сега за Две минути госпожа Морконайте Миколение. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šis paros. Благодаря, господин председателю. В този част е най-добре да говорим за нивото на шум, защото колкото по-малко шум, толкова по-добре спим. Искам да привлека вниманието ви към два елемента на този документ. Първият е свързан с с тестовете, които се провеждат от държавите членки. На европейско ниво тестването на шума се регламентира от доста време вече. Има база данни с описани емисии шум. Компетентните институции на някои държави членки обаче не използват тези данни по време на тестовете. Те калкулират нивото на шум на базата на параметрите на двигателя, такъв метод е доста устарял. Реалността показва, че тези автомобили все още са по нашите пътища и шумът, който емитират, вреди на нашето здраве. Разбира се, в случая на използвани автомобили, автомобили втора ръка, трябва да се вземе предвид възрастта на МПС. Не трябва обаче да има отклоняване от а, лимитните стойности на нивото на шум на европейско ниво. На второ място, а, цел на този документ е намаляване на нивото на шум на МПС бе казано повече от веднъж и аз пак ще го повторя. Липсата на шум от електрическите автомобили запласва, заплажва живота на хората с зрителни увреждания. Затова е важно тези автомобили да имат разбираеми акустични системи за даване на тревога. Е, е, е, Госпожа Веслунд, да, шумът е много важен фактор, важен и по отношение на това, че шумовите нива при автомобилите трябва да бъдат намалени. И тук има различни способи за това. Защото знаете, наистина съществуват различни технологии, но те трябва да бъдат на изгодни цени. Важно е да се строят много жилища, но същевременно с това трябва да се имат предвид, че автомобилната индустрия е в тежки времена в момента. Също така има и друго предизвикателство. Трябва да бъдат произвеждани автомобили с по-малки емисии на въглероден диоксид. Много са предизвикателствата пред автомобилния бранш. Става дума не само за леко, леки автомобили, но и също така за тежкотоварни автомобили. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид в предложението. Господин Переро Родригес. Благодаря, господин председател. Когато гласуваме по този доклад, ще трябва да го направим, за да отчитайки, че политиката за замърсяването с, с шум зависи от общностните политики. Аз бях докладчик по становище за шума от самолетите. А, хората са много засегнати от този шум. Този доклад представлява една отлична възможност за да се направи нещо във вярната посока. Говореше се за Анекс 3. Предложението е много амбициозно, но то е добра отправна точка за а, примиряване на позицията на съвета и на парламента. Въпроса за работната заето също така е важно. Когато гледаме оценката на въздействието на комисията, това а, не а, от вижда, тук не се вижда някакво въздействие върху работната заедост. За една минута госпожа Ван Брент. Уважаеми колеги, по-голямата част от е, хората в Европа живеят сега в градовете и е, техният брой ще се увеличава в бъдеще. Градът е решението за е, много хора. Е, също така създава и проблеми градът във връзка с е, климата и с е, градоустройството. Също така и във връзка с е, шумовото натоварване в моя град Антверпен – има едно изследване, проведено съвсем скоро и съгласно това изследване около 50% е шумовото натоварване, а това оказва въздействие върху човешкото здраве. Ние сме задължени да се справим с този проблем и мисля, че сега не е необходимо да се навлиза толкова дълбоко в проблемите на автомобилната промишленост. Те съществуват и в моя избирателен район. Разбира се, обаче ние трябва да говорим за пътните настилки, за шумозащитните стени и за много други неща, но най-вече трябва да защитим тезата за намаляване на шумовото натоварване. Благодаря една минута за господин Либерацки. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Благодаря, господин председател, господин комисар. Изслушах различните оратори и смятам, че предложението е умерено. Нека не забравяме, че колите могат да емитират до 8 децибела и то за дълъг период време, ние искаме да намалим а, тези емисии на шум. Това не е опасно за сектора. Ако мотора струва повече, а ние, харчим, ние ще харчим много по-малко за шумоизолиращи бариери. Радваме се, че Европейската комисия иска да предприеме мерки по отношение на железопътния транспорт и да се намали шума и там. Всичко това е изброено в третия анекс, който предлага докладчика. Смятам обаче, че решението не е оптимално. Предложението на Европейската комисия, поне първоначалното, бе по-добро, защото то ще, ще да направи нашата индустрия по-конкурентно способна, тя ще, ще да произвежда по-добри автомобили, автомобили, които са по-приемли за нашите граждани, разбира се, за опазване на нашето здраве. Благодаря, казва И Приключихме с първия кръг оратори и сега започваме с спонтанните изказвания. Госпожа Басеско. Vă mulțumesc foarte mult. Благодаря, господин председател. Транспортът е, и шума в транспорта е, е много е, тежък фактор за когнитивни разстройства, сърдечно-съдови проблеми. Именно за това смятам, че този доклад е важна стъпка напред, за да се преборим с отрицателните ефекти на а, шума върху човешкото здраве и околната среда. Румъния се интересува от предложените промени, защото Дачия а, вече е голям автомобилостроител в Европа. Намаляването на шума не би трябвало да се отнася само за МПС-тата. Качеството на пътища пътищата е силно свързано с шума. Аз мисля, че потребителите се нуждаят от ясна и прозрачна информация, за да може да вземат информирано решение за, при закупуването на кола. Господин Пашка. Благодаря ви, господин председателю. Е, екологичните експерти казват, че нивото на шума е изключително високо в 80% от градските зони. Трябва да продължим да намаляваме шумовото ниво. Производителите на автомобили приемат тази тенденция. С идването на нови технологии за разработване на автомобили, като например електрическите автомобили, възниква нов проблем. Тези нови е, автомобили са опасност е, за слепите хора, както и за невнимателните. Аудиосистеми, които да алармират е, пешеходеца, биха били много полезни. Такива вече се използват при ЖП транспорта и за това 66-то изменение трябва да бъде а, разгледано сериозно. Трябва да опазваме здравето на слепите и хората с зрителни увреждания, както и онези, които не се оглеждат на улицата. Бихме могли по този начин да възпрем различни инциденти. И така, сега заключителните бележки на комисаря Таяни. Точно с нощи повтарях колко е важно за Европейската комисия и за мен, тъй като аз отговарям за индустриалната политика, да започнем с действия за реиндустриализация, модерна, конкурентоспособна на Европейския съюз. Това е един ясен избор, който сме направили но индустриалната политика, за която аз мисля, би трябвало да доведе до една а, мрежа, индустриална мрежа, която е различна от индустрията от 80-те и 90-те години. Една модерна, конкурентна индустрия на високо ниво, която да бъде и зелена. Зелена индустрия и по този начин да се борим и срещу климатичните изменения. Една балансирана политика, където и околната среда, и опазването на здравето, и индустриалната политика могат да работят заедно, могат да целят към една обща цел, а тя е да живеем по-добре и гражданите ни да живеят по-добре. Моето предложение искам да кажа на госпожа Гростет и на господин Татарела, че моето предложение е, не върви срещу промишлеността, още по-малко срещу автомобилната индустрия, която е, в документа за политиката за реиндустриализация на Европейския съюз е, представлява един от ключовите сектори. Ние мислим за една зелена кола, за по-малко замърсяващ автомобил, не само, що се отнася до CO2, но и замърсяването от шумов тип. Предложението за регламент на Европейската комисия ми се струва едно предложение, което се опитва да балансира различните интереси. Политическа, е, извинете, индустриалната политика, опазването на околната среда са взети заедно. Да говорим за някакво крайно екстремно предложение. Не. Едно предложение, което се опитва да съчетае индустриално социалната конкурентоспособна индустриална политика и опазването на околната среда и гражданите и тяхното здраве. Смятам, че може да се продължи да се работи в тази посока – Разбира се, че мога да разгледам различните изменения, които биха подобрили текста на Европейската комисия и що се отнася до времевите срокове и що се отнася до електрическите автомобили. По време на дебата, след гласуването на парламента и в съвета, винаги сме готови да си сътрудничим, за да може текстът на новия регламент да бъде по-добър. Голяма част от нещата, които искаме да се постигнат, вече се правят. Има автомобили, които да отговарят на а, стандартите, които предлагаме. Но, разбира се, само някои. Затова сме предвидели такива по-дълги срокове а, и втората фаза е още по-дълга. Смятам обаче, че това е една фаза, която е достатъчно дълга, за да може да даде възможност на промишлеността да се справи с този проблем. От гледна точка на заетостта обаче не мисля, че този регламент а, ще навреди. Не, точно обратното. В дългосрочен план, точно в контекста на по-зеления автомобил, а, нашата индустрия ще стане по-конкурентна, способна. Поради тази причина смятам, че това предложение за регламент е балансирано и потвърждавам готовността си да работя от днес и дните месеци, е, докато се одобри този текст от съвета в е, тази посока, за да можем да стигнем до един балансиран текст, който защава интересите на нашите граждани. Защото ние вярваме в пазара, вярваме в индустрията, но винаги искаме инструменти, чиято крайна цел е социална политика, т.е. подпомагане на гражданите да живеят по-добре. И що се отнася до опазването на тяхното здраве, и що се отнася до економическото им състояние. Благодаря на всички парламентаристи, които казаха, че предложението на Европейската комисия е много амбициозно. С нощи изслушах тази тема. Поздравихте и тогава предложения, предложенията на комисията. Казаха, че те са амбициозни. Много се радвам, че връзките между комисията и парламента продължават да бъдат толкова силни. Благодаря. И аз ви благодаря. Последниему днешнему речникови. И сега вече давам думата на последния оратор за днес, докладчика господин Мирослав Уски. Благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря на всички изказали се по тази точка. Дебата на ме изненада. Той беше същия, както когато обсъждахме темата в комисията. Няма да отговарям на отделните оратори, но позволете ми да кажа, че това законодателство като цяло страда, защото акустиката и шума а, представляват много технически теми. В последното изказване имаше няколко а в последния доклад имаше няколко мнения, които предизвикват усмивка, биха предизвикали усмивка у физиците. Политиците не знаят какво означава да се намалят да се намали шума с 3 децибела. Нека да, децибела. Нека да отговоря поне на онова, което беше казано, че десницията заплашва автомобилостроенето. Това не е вярно никой от а, е, евродепутатите в консервативната част на политическия спектър мисли това. Ние всъщност сме жертви на тези е, атаки. Е, и в заключение, позволете ми да кажа, че ние често казваме, че амбициозното законодателство може да ни помогне да се създадат работни места. Това е клише, което го чувам често ние го чухме във връзка с емисиите от въглероден диоксид, беше повторено и от господин комисаря. И аз искам да запитам колко работни места бяха зададени, бяха създадени чрез намаляването на CO2 емисиите. Всъщност в автомобилостроенето виждаме намаляване на работните места това беше само за да изправя някои а, грешки. Естествено, шумът е проблем. Нещо трябва да се направи по този проблем и нека да обединим усилията си, за да може резултата от този парламент да бъде максимално близък до идеите на съвета и на комисията. Благодаря. Следващото заседание ще бъде утре от 9 до 14 и след обед от 15.